случващото се в тази област. Ние проведохме повече от 20 срещи. Благодаря ви за доверието в нашата специална комисия. Много ви благодаря. Желаем ви успешна работа при удължения мандат. Вчера след обед заместник председателя прочете тълкуването на норма 187, параграф 1, както е предложена от Комисията по конституционни въпроси. Съгласно параграф 211 или не 4, няма възражения на това тълкуване, следователно ние можем да одобрим и сега да преминем към гласуването. Доклада на господин Морейра предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизската република.